Уважаеми колеги. Трябва äh, е, да започнем. Виждам, че редиците още не са толкова пълни, но се надявам, че колегите ще се присъединят към нашата среща по-късно. Но, както казах сутринта, не трябва да наказваме онези, които са точни, така че нека да започнем. И първо Нашите преводачи отново помолиха да вземат думата. Моля. Искаме да ви информираме, че е, ни се наложи едностранно определени задължения. Е, опра ръководството не направи усилия да реши конфликта. Това е на нарушение на нашите права. Съжаляваме, че ще ви информираме, че превода ще, прекрат... ще бъде прекратен точно на време. Благодаря. Още веднъж повтарям, вашата работа е абсолютно необходима за вас. Ценим ви много и наистина без вас едва ли бихме могли да се оправим тук. Надявам се, че скоро ще се намери едно добро и приемливо за вас решение. И мога да ви обещая, че със сигурност ще приключим преди 18.30 часа. Добре, сега продължаваме към точката от дневния ред за след обед разискване с комисията и представяне на едно проучване Творческа Европа, програма Творческа Европа 2021-2027 година. Както обявих, комисията представи тази програма на 30 май 2018 година. Тази програма беше публикувана тогава и се радваме много, че това всъщност е една самостоятелна програма, че структурата е запазена в сходен вид и че програмата е запазила своето наименование. Виждате, че ние положихме много усилия преди дискусията с комисията да уточним това. Писахме писма и там изложихме, че не искаме програмата да се изгуби някъде, а тъй като е толкова важна и от първостепенно значение, трябва да остане самостоятелна затова се радвам днес, че комисията се е вслушала в нашата молба и е, Творческа Европа е запазена като самостоятелна програма. Днес имаме първоначален обмен на мнения по това предложение. Представянето на предложението от комисията обаче е, е преди представянето на едно проучване, което е, ние възложихме на Policy Department и се радва много господин Артур Легал и е, госпожа Теодор Пледосо, че са тук при нас. Те ще представят най-важните резултати от това проучване. И между другото, аз приветствам и представителите на комисията, господин Мание, по културната и творческата част и компетентния директор в DG ERC и е, Ханк Монте, ръководител на отдел в генерална дирекция Connect. Той всъщност е директор, извинете, в тази дирекция и отговаря за медийната програма. Първо, ще дам думата на нашите експерти, които изготвиха проучването. Давам им думата за 10 минути, след което ще дам думата на комисията, подобно на начина по който процедирахме тази сутрин и след това дискусия тип пинг-понг. Давам ви думата сега. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, много се радвам наистина, че мога да говоря пред вас днес в качеството си на директор, заедно с колегата Теодора Плетосук, които работят в същата структура КЕА. И на този етап бих искал само да кажа, че за целите на дискусията и препоръките и анализа на комисията, средносрочния преглед на комисията прилагаме като приложение към нашия материал и можем да ги разискваме допълнително. И така, целите на проучването е да се направи анализ на програмата, да се разгледа целите, структурата, процеса на взимане на решение, изпълнение и въздействие на изпълнението. И най-важното е да се предоставят препоръки на членовете на Комисията по културни въпроси. Пък аз ще представя от своя страна основните констатации. Най-напред основната цел е идентифицирана във връзка с слабостите на сектора, култура, творчество и по два начина подхождаме в този анализ. Най-напред се разглеждат отделните творби, културата и след това разглеждаме развитието на отрасъла. Друга възможност е подкрепа на изграждане на капацитета в сектора, включително мрежа за международни връзки и по-добра възможност за събиране на статистически данни в тази област в статистиката. След това за бюджета 7 годишна двегодишен период за 27 държави членки се счита за недостатъчен имайки предвид развитието на економиката и обществата, 1,46 милиарда е бюджета, който относително нисък за постигането на тези цели. Защото програмата е изключително популярна, има много заявления за участие и това се отразява на участието, което също е свързано с структурата на пазара. Ето на тази графика виждате както за медията, така и за сектор култура 2014-2017 данните. Друг важен аспект на творческа Европа е, че наистина много добре се справя с изграждане на мрежи за свързване на сектора, разработване на диалог и възможност за сътрудничество между културните оператори и също така да се прехвърли мост между тях и взимащите политически решения, включително и на общностно ниво. Две неща искам да разгледам във връзка с гаранционния инструмент, който е много важен и дава голяма възможност за достъп до финансиране в сектора. 50 милиона евро са заделените и се очаква да се задейства със съответно допълнителен ефект на лоста до 630 милиона финансиране за културните малки предприятия. Изключително важно е да се разгледа и аспекта за външните взаимоотношения в областта на творчеството и културата. Малко са обаче средствата, включително и финансови предвидени за заложените цели. Друг важен аспект на и нашето изследване е във връзка с процеса на взимане на решение за творческа Европа. Сега има два вида акта актове по делегация и актове за изпълнение. С законодателите. Парламента и съвета съвместно взимат е, решение дали всъщност ще предоставят на комисията актове по делегация или за изпълнение във връзка с конкретните задачи. Всичко това, разбира се, е подробно описано в нашето проучване. Няма да се спирам по-подробно, но важното е, че делегираните актове се изискват във връзка с допълнителни добавки и предложения, които се правят в нормативната уредба на Европейския съюз, докато при изпълнителните актове всъщност се разписва точно изпълнението от страна на комисията във връзка с е, предоставените задачи. Има конкретни показатели, които се използват за оценка на програмата. Те следва да се допълнят или променят. А Актовете за изпълнение на практика представляват годишни програми на Комисията за изпълнение на заложените цели. Има политически измерения, които са свързани с тези аспекти, особено при актовете за изпълнение а при делегираните актове, например, когато разгледаме измененията 2016 година на работната програма на комисията, комисията въвежда ново действие за интеграция на бежанците в контекста на голямата миграционна вълна, започнала 2015 година. И всичко това има свое политическо измерение, разбира се, което в идеален случай би било възможно да се а, осъществят с актове по делегация, разбира се, при съгласие на с законодателите. Що се отнася до бъдещия регламент Творческа Европа, трябва да се вземе мъдро решение какво да се делегира на комисията като правомощие за изпълнение и трябва да се постигне баланс между правната сигурност, последователност, прозрачност, демократични принципи от една страна, а от друга страна да се предостави гъвкаво за изпълнение на програмата. И сега да се спрем на друг аспект на проучването, а именно синергиите между Творческата Европа и другите програми във връзка с ЕСИ, Хоризонт 2020, Косме, Еразъм Плюс. Целите на Творческа Европа са включени и в други програми, чрез конкретни покани за участие. Обаче, Що се отнася до официална стратегия, няма такава и няма съвместно изпълнение. Разбира се, на интернет страница, достъп до интернет прозорец, който може да се получи съответната информация. Например, Европейската година за културно наследство много ясно оказана в Хоризонт 2020, може да бъде посочена също така и националните програми в областта на направление медии, където се получават съответно финансиране и за национални схеми, освен други. И най-важната част, може би, днес е заключенията и препоръките за развитие на политиката. И на това ще се спра сега относно бъдещата програма. Трябва да се отчете развитието на процесите. Когато има промяна в потребленията, когато повечето млади хора потребяват, да речем, културно съдържание, важна роля играят градовете, местните а, органи и начина по който те инвестират в културата и творческите сектори по отношение както на финансирането им, така и на политиките, които се разработват. Освен това, има еволюции в самия сектор, а именно за сътрудничество, работа между секторите, новаторство, особено социално новаторство. И доста често говорим за цифровите платформи, ролята, която нараства. Всичко това е свързано с разпространяване, достъп до съдържание, възнаграждение. Това ще бъде важно за бъдещето. И накрая, готовността не само от страна на ЕС, но и на трети страни да участват в подобни международни взаимоотношения в областта на културата. Ние подготвихме съответно нашите препоръки за творческа а, Европа във връзка с увеличаване на бюджета, например, на увеличаване също така с видимостта и обхвата на програмата, да се изгради възможност за а, експериментиране за новаторски проекти. Укрепването на международното измерение на творческа Европа на следващ етап и след това, разбира се, ясни е, отношения между участниците със съответно много сериозен а, е, аспект върху социал-културното въздействие на мерките и накрая, разбира се, укрепване на въздействието на програмата. И в заключение бих искал да кажа, че Европа е творческо място, където има изключителни таланти и професионалисти. Трябва да направим максималното. Не можем да кажем, че културата е навсякъде, а пък да представлява само 0,15% от бюджета на ЕС. Трябва да се обърне внимание и на този проблем. Благодаря. vielen, vielen Благодаря за много компактното представяне на резултатите от вашето проучване. Всички вие разполагате с него и ви препоръчвам да го прочетете, защото мисля, че това проучване дава важна информация как да работим с бъдещата програма и кои акценти може би да променим различни от предложението на комисията и сега предлагам да процедираме така, както процедирахме тази сутрин за да пестим време. Ще дам първо думата на комисията и след това ще проведем дискусия. Вашите въпроси, коментари можете да насочите към нашите експерти, респективно към двамата представители на комисията. Мисля, че ще се получи добра дискусия. Първо, не знам кой от вас иска да започне господин Мание или господин Монте. Господин Мание, той има по-малката част от програмата и затова ще му дам думата сега. Merci madame la présidente. Euh, bonjour à tous. Je... Благодаря, госпожо председател. Euh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността, която ни се предостави да представим позициите на комисията за следващата програма на Творческа Европа. Аз много се радвам, че съм тук с колегата Джузепе Памонте. Има четири основни послания, които бихме искали да ви съобщим. Първото е свързано с, с приемствеността. Творческа Европа се развива а, като автономна програма до 27 година. Второто е а, успоредяването, европейската а, политика цифровия пазар и новата програма за културата. Третото послание е свързано с иновацията. Творческа Европа продължава с нови действия, предназначени по-добре да подкрепят творчеството в Европа. Четвъртото послание е свързано с инвестициите. Творческа Европа ще бъде по-добре финансирана. Тези предложения, които правим, са в отговор на а, това, което беше направено в а, програмата Култура. Още от самото начало ние отчетохме резултатите на оценката, средносрочната оценка, която показа, че Творческа Европа е а, постигнала целите си, независимо от недофинансирането си. И доклада, който току-що беше представен, показва това. Контекстът е очевидно благоприятен. Културата е във възход, което беше показано миналата година след Европейската среща на върха в Гетеборг. И също така във връзка с културното наследство. Европейския парламент и вашата комисия допринесоха много, за което искам да ви благодаря. Мисията, която беше дадена на Творческа Европа, беше да насърчава културното разнообразие в Европа и в нашия сектор. Ние продължаваме да следим много внимателно различните аспекти на културата и економическия и принос. Това е гръбнака на всичките наши културни дейности, защото тя ще остане валидна от 21 до 27 година. И а, с Джузепе ще ви представим програмата, след субпрограмата, подпрограмата култура и транс отрасловата структура. По структурата и бюджета може да кажете, че тя остава горе-долу една и съща. Две подпрограми е един транссексу, транссекторален елемент. Ще има също така един инвестиционен фонд на Европейския съюз за културния и творческия сектор. Програмата е а, свързана с новата културна дипломация. Въведохме една обща клауса за равенството на, между хората и техните дейности и, създав... и запазихме една система, една програма за основаваща се на редица показатели и е валидна за цели Европейски съюз. И накрая бюджетът ще бъде увеличен с 27% в сравнение с 2014-2021 година. Това означава, че 1 милиард и 80 милиона, 695 е, милиона за другите сектори. Сега е, преминавам за програм, по, към програмата култура, където виждаме три категории действия. Първата са действия, които са хоризонтални. Вътре в тази категория е три е дейности ще бъдат променени. Това е сътрудничеството, подкрепата в мрежа и подкрепата на платформите. Към тези три съществуващи действия ще прибавим три допълнителни действия. Едното е мобилността на творците, и на културата, което изпробваме вече от 2018 година насам. На второ място културния и творческият сектор, а третото ще бъде новата политика и експериментирането. Това са хоризонталните действия. Към тях имаме и секторни действия и включително един специален сектор. Вие знаете секторното действие в полза на музиката с подготвителните действия. Музикус Европа, също така втора част посветена на книгите с, с проблемите на превода, които искаме да направим по-ефективни. И трета част архитектурата културата на строителството, която ще даде възможност да се развият действията в сферата на културата. Има и също така европейските столици на културата, също така искаме да направим по-видимо европейското наследство, наградите, дните на европейското творчество, които ще бъдат организирани навсякъде, културните оператори, като например оркестъра от Дижон. Това ще намерите в под програмите по култури. Сега ще дам думата на Джузепе за програмата на медиите. Благодаря, Мишел. Много благодаря. Медията е, е твърда история на успеха. Искаме да надградим над нея и да насърчаваме културното разнообразие и конкурентоспособността, което да стане все по-валидно. Е, новата програма е по-скоро еволюция, развитие, а не революция по отношение на старата програма. Действията по програмата трябва да бъдат стегнати, за да може да се отговори на някои критични бележки, особено във връзка с конкуренцията, която е по-тежка от друг път. Това е конкуренция, която идва от големите студии, например от например, Холивуд или да кажем от места, които не са съществували преди няколко години, като например Netflix. И ние трябва наистина да се стегнем и да се опитаме да се справим с това. И така, какви са темите, които ще бъдат подчертани в новата програма? Първо, ще бъде поставен много по-голям акцент върху търсенето, а не толкова върху предлагането. Публиките ще бъдат в центъра на проекта, сътрудничеството и работата в мрежа, защото всъщност ние сме толкова силни, до толкова, доколкото сме едини и можем да се състезаваме с големите фигури на сцената. Програмата за медиите ще се прилага едновременно с други програми по директивата за услугите. Програмата за медиите ще предостави финансовата база за насърчаването също е, за новите квоти, за видимостта и така нататък. И накрая нещо, което Мишел спомена, иновациите. Медиите ще насърчат европейските промишлености да инвестират в нови технологии, да ни информират за използването на нови технологии вериги на разпространението, авторски права на произведенията и така нататък. Искам да иллюстрирам програмата за медиите с няколко примери. Например, Европейската мрежа на кината беше успех и средство за подобряване на европейските творби в Европа. Мрежата на кината ще ще съществува с много малък бюджет от порядъка на 10 милиона годишно, продължение на още доста време. Ние смятаме, че мрежата следва да бъде засилена, особено в източните страни и най-вече в средно големите градове по-голямата финансова подкрепа ще може да позволи иновация, например, анализ на данните може да се замислим и за други мрежи, например платформите, видео по поръчка и неговите платформи, например нови бази данни, една мрежа също така за кината за рекламна дейност. Един друг пример е, че трябва медиите да се съсредоточат върху новаторски форми на разказ, на наратив, много е важно да се финансират висококачествени драматични серии, които привличат големи маси публика, които обаче не могат да си конкурират с американската публика. Например, Берлин, Берлин, Вавилон и така нататък. Всичките тези копродукции – вероятно имат по-голямо международно международна публика и а, също така това, което говорихме за езика, а, ние а, е, би трябвало да отличаваме филми, които ще дадат по-добра видимост. Трябва да дадем приоритет на европейското разпространение да се намират също така нови рекламни и маркетингови дейности. Много е важно, например, ако има някакъв филм, който не е видян от никого, не е добър за конкурент ни и състезателни цели. Т.е. филмите трябва да се гледат трансгранично и да се оценяват от всички европейци. И има нещо, което е също така важно, именно а, възможността за по-голяма ефективност. А, ние ще имаме каскадно развитие и ще се намалят административните разходи. Например, един добър пример. Европейските кина и техния орган, който получава парите и го разпределя на 2000 бенефициери. Тук има едно значимо опростяване. Искам да кажа няколко думи за транссекторните стандарти трябва да се въведат за действия в сферата на новинарските медии с цел постигането на медийна грамотност. Всичко това е много важно за да съпътства количествените и качествените промени в медийната структура, за да може гражданите да имат достъп до конкурентни и обективни новини, ако сме сигурни, че искаме да сложим край на дезинформацията. Друга новост е е, творческа иновация за секторите, е, курсове в виртуална реалност в музеите, кина, контакт концерти, анализ на данни, който ще даде възможност на сътрудничество между различните сектори. Също така бюрото на Творческа Европа ще продължи да бъде финансирано от всички сектори, защото те са мост между творческата промишленост и ни дават полезни обратни данни за това какво може да се направи с медиите. Благодаря както на нашите двама експерти, които са изготвили проучването, също и на господата Авамонте и Мания, преди да започнем дискусията. Искам с особена радост да поздравя сред нас шестима посетители от прекрасния град Мантуа, които бяха поканени от колегата Моргано сърдечно добре дошли. Мисля, че Мантуа през 2016 година беше Европейска столица на културата, така че добре дошли в нашата комисия и се надявам, че е, нашата дискусия може би ще ви бъде интересна. Сега, Пристъпваме към дискусията. Започваме с нашия докладчик Силвия Коста. Давам ти думата за 5 минути. Моля. Grazie Presidente, Грация студио, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за проучването, което високо ценим. Благодарим както за позитивното, така и за критиката. Дали добре ме чувате? А също така благодарим и за препоръките. Много са интересни. Благодаря на господин Мание и на Джузепе за представането на програмата. И така, тъй като има малко време, започвам веднага по темата. Положителното най-напред. Изглежда, че, разбира се, тъй като много дълго време следя програмата, много се радвам, че тя остана автономна. Имаме междусекторния компонент и другите направления, новия контекст, ценности, интеграция, човешки ресурси и проче. И това е добър контекст. На следващо място, когато разглеждаме недостатъчното финансиране Виждаме, че наистина амбицията е отлична. Споделям чудото, но наистина проблема се задълбочава все повече през тази призма, ако разгледаме. И трябва наистина да подходим съобразно бюджета, с който разполагаме, действително, но имайки предвид е, инфлацията, Виждаме, че увеличението далеч не е толкова голямо, колкото изглежда в абсолютен вид и продължава недостатъчното финансиране на културата. Това е свързано също така и с баланса на програмата, последователност във връзка с дневния ред за културата, годината на културното наследство. С директивата, разбира се, и по-глобалния подход – който подтиква към повече хоризонтален подход и интеграция с други действия. Но трябва да имаме предвид, разбира се, какви са инструментите, с които разполагаме. В противен случай говорим теоретично и вчера стана дума за това. Повече внимание се отделя сега, разбира се, така че много благодаря на колегите във връзка с ролята на културните сектори, економиката и конкуренцията. Но сега към въпросите ми. Във връзка с подпрограмите за култура и медия, или по-скоро направленията, бих искала да попитам, защо се прави това, тази промяна, това семантично, само ли е езиково или какво стои всъщност зад предложението? На следващо място решението във връзка с е, актове по делегация и за изпълнение. Виждам, че тук възниква един проблем. Вече, разбира се, засегнахте този въпрос. Трябва да има повече действия в културата. Културата също така се променя, имайки предвид развитието и на медиите, така че ние разглеждаме четири е, направления, секторни, хоризонтални вместо 6, имайки предвид и сега съществуващите програми. Споделям подобно предложение, тъй като хоризонталните действия засягат нещо много важно – мобилност на творците много сме говорили по този въпрос, но е нужно е да имаме по-голямо но изявена подкрепа в тази област, така че действително имаме и някои а, аспекти, които са много добре развити, например в областта на музиката, на издателството и така нататък. Някои са много амбициозни намерения, но в крайна сметка ние трябва да решим какво искаме да изпълним, имайки предвид средствата, с които ще разполагаме. И сега, когато разглеждам въпроса, свързан с бюджета, четем, че се очаква сумата от, но няма никакво определение за конкретни суми в съответния регламент не по-малко от поне еди какво си, но все пак тук можем да направим едно отграничаване. Това е много важно за култура, да трябва да има конкретни суми, които са заделени за хоризонтални и секторни дейности защото и сега са 12 действия вместо 4 и трябва да се обърне внимание на този въпрос, защото много трудно ще се ограничат или определят приоритетите от страна на законодателите. Нещо друго, много важно – Имаше оплаквания, но в крайна сметка и проучването се спира на това. А именно, количествените показателите отсъстват. Имам предвид аудиовизуалните област, която сега малко по-добре обхваната. Трябва да помислим по този въпрос за културата Инвест Също друг важен аспект – тъй като това е връзка с общия бюджет и след като е заложено там, това е добра новина, но в регламента трябва да видим точно как комисията възнамерява да се организира, за да постигне целите си, как ще се изгради система на управление на всичко това, защото в противен случай нещата ще останат отделно и разпокъсано. Имам предвид изграждането на мрежи, фестивали, а не еднократни събития само да се организират. Не виждам никаква препратка или позоваване относно конкретната специфика, например документални предавания, детски предавания. Напротив, даже тази разлики като че ли е, се размиват. И нещо друго във връзка с културата. Малки, големи проекти. Също разликата изчезва. Това не е добра новина. И ще приключа с секторните мерки. Важно е да обърнем внимание на междудисциплинарния подход, изключително важен въпрос. И сега накрая управлението на високо ниво. Ние разбрахме в годината на културата, че това е много важен въпрос програмата в културната област наистина насочи вниманието ни към този въпрос. Нужно е да имаме една по-категорична форма на управление със съответните генерални дирекции, които са насочени. Петра, свършвам още една секунда. Е, позоваването на регламента и интегрирането на ресурси и проекти, проекти и финансиране в програми. Но други, например, да разгледаме Хоризонт, социалните фондове. Благодаря. Благодаря. Кой желае да отговори? Аз мисля, че коментарите бяха насочени към комисията основно. Нека да приложим този подход пинг-понг. Мисля, че ще бъде по-лесно. По въпроса за трансформацията на подпрограмата от Странс, Аз мисля, че това е един въпрос на законодателна техника и беше казано, че се предпочита да се приложи, отколкото подпрограмата. Аз мисля, че е, няма друго, което да се посочи в случая. Що се отнася до разпределянето на бюджета, между различните сектори. Аз мисля, че това е нещо, което трябва да се направи в рамките на, гай... на насоките и годишната работна програма, така че да не се втвърдява програмата между различните мерки. И това е всъщност начина по който ние управляваме различните операции в рамките на тази програма. По индикаторите, аз мисля, че ние в момента ревизираме тези индикатори на актуалната програма и това ще бъде използвано за следващата програма. Що се отнася InvestEU, аз мисля, че това е една възможност за културния сектор да получи повече инвестиции, ако развитието на гаранционните финансови инструменти продължи да се извършва в, със същата скорост. Е, мога да посоча, че в Invest EU е посочено експлицитно, че културния и творческия сектор са засегнати. И сега, ако е, се извади е, този инструмент за гаранции, тъй като е поет от InvestEU, е, ще останат в програмата 34%, а не 27%. И всъщност това ще бъдат допълнителни ресурси за културата. И това е много важно. Не е още реализирано, но ние се надяваме, че това ще стане. По отношение на проекта за сътрудничество, отпадна а, различието в правното основание. Ние е, смятаме обаче да запазим основанието в програмата, тъй като това е много полезно, тъй като големите проекти е, допринасят за е, сектора, а по-малките проекти дават възможност да участват на повече хора в, да дава възможност на повече хора да участват в това сътрудничество. Това е нещо, което ние ще продължим да правим в следващата програма. Благодаря. Що се отнася до медиите? Единият въпрос беше свързан с програмите, схемите Факт е, че схемите са изчезнали, така наречените мерки за подпомагане. При средносрочната оценка тази структура се установи, че е малко по-остаряла и на практика се стига до организиране на програмите или начина по който се извършва работата по програмите в отделни затворени е, насоки. Няма връзката между продуценти, между е, дистрибутори, унези, които излагат творбите и прочее. С други думи, това е основанието да се направи тази промяна за схемата. За да има по-голяма гъвкавост, трябва да има възможност за бързо адаптиране е, съобразно потребностите на е, сектора е, и се насочваме към по-ограничени действия в ключови приоритети при сътрудничество наистина в много широк мащаб. Що се отнася до показателите? Една от слабите страни на сегашната програма са именно те. Затова в медия се опитахме да подберем по-малък брой показатели, които са съотносими към действията, които съществуват по програмата и които са изпълними и измерими. Тоест да се използва сегашните данни и това да е възможно. Показателите би трябвало да обхващат цялата верига от е, стойност и например, производство, дистрибуция, трениране, обучение и реклама. Необходимо е наистина да се подобрят компетентностите на професионалистите, за да могат наистина да постигнат нужното в хода на обучението да речем. Тоест не само да броим броя по ползватели, същото въжи и за е, копродукциите. Това е много мощен инструмент за презгранично сътрудничество в е, сектора. И също така хората да имат възможност за достъп до аудиовизуални творби. И така да се знае колко от творбите са стигнали до своите зрители. И що се отнася до лансирането е, стопански субект, стопански субект, това е много важно, за да се повиши видимостта на европейските творби. Благодаря, господин Ванта, за три минути. Благодаря. Няма да повтарям вече казаното от госпожа Коста. Много благодаря за вашето изказване. Напълно съм съгласен. Ще засегна един друг въпрос, обаче. В общ план, когато имаме амбициозен бюджет е, за творческа Европа, имайки предвид предложението на комисията, това е наистина добро начало, но трябва да се борим за увеличаване. Творческа Европа е културна програма. С други думи, няма как да не поставим творците на първо място. Това е изключително важно и следва да се отрази наистина в политиката за финансиране на програмата. Друг важен е, аспект е свързан с с цифровизацията на този сектор, особено аудиовизуалния. И за това е нужно продължаващо обучение за всички, които работят в този сектор. Много важно ще бъде Европа да и бъде наистина лидер в областта на културните и творчески сектори колко действително силно ще бъде всичко това. 4, 2,4% от БВП и 12 милиона работни места. Следва да имаме предвид това. Що се отнася до инвестирането в сектора? То остава, може би, недостатъчно съотносимо с финансирането на други отрасли. По препоръка на парламента, имам предвид доклада на господин Моргано, и колегата, много важно е да се има предвид наистина финансирането, което се възприема по Хоризонт 2020 като модел. А що се отнася до Творческа Европа 2021-2027, това ни кара наистина правилната рамка да бъде заложена за изпълнението на програмата. И е, целите за подкрепата на направленията са много важни. Действията трябва да истина да водят до разумен стабилитет за всички заинтересовани страни, и за комисията, разбира се, както за професионалистите, така и за ползвателите на програмата. Сега, подготвително действие музиката движи Европа. Е, разбира се, за първи път комисията предлага сектор на подкрепа за музиката освен програмата Творческа Европа. Аз съм съгласен и мога да подкрепя музиката в Европа от самото начало и парламентът според мен трябва да бъде водещ в тази насока. Но що се отнася до финансирането? Музикалният сектор не е успял да се възползва от творческа Европа до голяма степен, тъй като започна 2014 година само 3% от бюджета на на програмата или с други думи 0,15% общия бюджет на ЕСА отива за музикални проекти. И накрая – във връзка с новата многогодишна финансова рамка, трябва да намерим решение, което ще даде възможност за субтитриране в рамките на Европа дългосрочно, за да могат да наистина да се е, даде шанс за подобен вид подход, обхващащ другите държави. С други думи, нужно е да има финансиране, например, за субтитриране. Благодаря. Благодаря, господин Вента господин Монте? Сега, що се отнася до субтитрирането? Да, това е наистина подход. 2019 година обаче един пример ще посоча. Ако се получи подкрепата за ново действие по субтитриране, за културно съдържание и парламента подкрепи това, е, всъщност това ще бъде един грант за арте, културния канал, защото там има различни е, проекти с презграничен характер, европейски по своя характер. Разбира се, това ще бъде и в центъра на бъдещите подкрепа. Но за нас е много важно, наистина, е, във връзка с промотирането на европейски творби. Благодаря. Във връзка с субтитрирането искам да добавя, че това е въпрос, който може бързо да възникне и за театъра, и за някои други сценични изкуства, по начина да се е, тласне напред тяхното разпространение, така че това трябва да го предвидим сега. За музиката искам да благодаря на парламента за оказаната подкрепа за а, а, Music Europe, за този проект. Нашето намерение е да използваме трите години е, които са преди влизането на новата програма, за да експериментираме, да видим дали може да се направи нещо в сектора в солиден порядък. Господин Вента, аз мисля, че в актуалната програма е, частта от бюджета, която е посветена на музика, не е 3%, а малко повече 15%, съгласно нашите калкулации. 15 или 20% не е много ясно, но минимум 15%. Така че мога да кажа, че музиката се радва на подкрепата от творческа Европа, но става дума за подкрепа в конкретни случаи. Ние бихме искали малко по-структурирана подкрепа. Благодаря. Благодаря. Господин, госпожа Гато. Благодаря. Започвам с а, а, многогодишната финансова рамка и предложението на комисията във връзка с бъдещето на програмата Творческа Европа. Мисля, че наистина има готовност политическа на комисията да предостави финансирането и онова, имайки предвид чутото в пленарна зала в Страсбург, че наистина, когато някой си отива, трябва бюджета да се намали. Не мога да се съглася с това. Ние, разбира се, искаме да имаме повече, но имайки предвид направленията, включително предложението на Отингер, ясно е, че Европейският съюз следва да предложи повече за култура и образование, включително творческите сектори. Това е добра стъпка, наистина, но както знаем, политиката е добре е да има повече пари. Но поне се опитахме да се придвижим по този въпрос. Връщам се към целия въпрос, който вече разглеждахме. Е, цифровата революция и какво означава това за културата. Мисля, че тук не става въпрос само за Netflix и другите участници на цифровия пазар, които са голямо предизвикателство. Все още и много пиратство има при излъчването и трябва да имаме предвид всичко това. И е нужно наистина повече модели за абониране и платено съдържание, иначе няма как да финансираме нашата работа в културата. Важно е, разбира се, да се обърне внимание на видимостта на програмите. Изключително важен е този въпрос, не само да бъдат в, заглавни, в заглавията. И очевидно ние сме обединени по този въпрос. Когато се запознавам с поручването. Това, което много ми хареса и колегата вече спомена, е, че 7,5% от европейската е, е, е, работна ръка е насочена именно в тази област и все повече млади хора работят в този сектор, млади хора, не само в музиката, в сравнение с останалите отрасли, което е прекрасно. Трябва да се ангажираме все повече с този въпрос. Трябва да се борим срещу безработицата сред младите хора и да предоставим повече шансове на младите хора. Ето, това е важен компонент от е, нашите задачи е във връзка с изграждането на устойчива жизнена економика и приятна среда. И на следващо място, по отношение на видимостта, финансиране на европейските филми. Радвам се, че се включва този аспект. Освен това, поканихаме да представя новия проект в Кан – и много се радвам, че успях да видя, да стана свидетел на всичко това. Колко много млади хора от САЩ, Южна Америка, Азия, действително изключително международна среда от млади хора, ангажирани и кипящи от желание да работят в областта на културата. Музиката не е само когнитивен елемент. Музиката стига до сетивата по един пряк начин. Ние говорим за кризи в Европа, Германия, Италия и прочее, но за да имаме добри примери, за да можем наистина да призовем младите хора, особено това е правилният път. Подкрепям. Благодаря. Vielen herzlichen Dank. Gibt es Благодаря. Желаете ли вие да кажете нещо? Моля. Господин Мание, благодаря, госпожо председател. Искам само да благодаря на госпожа Хелга Трупел за оказаната подкрепа на Music for Europe. Това е наистина един много амбициозен проект и наистина се радваме, че някой в парламента споделя тези наши амбиции възторзи. Благодаря. Добре, чудесно. Гледам сега към другата страна. Вие желаете ли да добавите нещо? Моля. Quickly, because... Uh, Съвсем кратко, защото повечето въпроси бяха насочени към комисията, но ще очертая някои аспекти във връзка с културните творчески сектори и приноса им за Европа. Както бе казано, много позитивно е по отношение на заедостта на младите хора. Освен това е, е с местен характер. Трудно може да се изнася заетост в културния сектор в други места. Освен това се допринася за а, е, а, е, привлекателността на нашите региони, градове. Това е едно основание да останеш там, да се създаде позитивна атмосфера – и наистина има много-много въздействие. Ние посочваме това и в нашето проучване. Но аз искам само да се спра на факта, че тук става въпрос и за по-широкото въздействие. И бих искал да допълня казаното от вас съвсем основателно в този насок. Благодаря. Сега Няма други докладчици в сянка и давам думата на членовете на парламента Кристина Либачка за две минути. Пани Пшеводничонца. Пшезбит. Благодаря, госпожо председател. Нямаме достатъчно финансиране за всички програми, не само за Творческа Европа, но за Еразъм, за Хоризонт и за много други. Така че при това положение, важното е да има синергия между тези програми, за да може да имаме максимално въздействие с ограничено финансиране. Бих желала да ви, видя развитие на тази синергия между Творческа Европа, Хоризонт и Еразъм, например. Един от вас каза, че две трети от зрителите ни гледат американски програми или филми. И това е лошо. Наистина това е катастрофално, защото не само, че е ужасно, когато това се отнася до творческия сектор, но е, е лошо и за изграждането на нагласите на младото поколение. Именно за това синергията между мобилността на децата, младите хора в програмата Еразъм и мобилността например, на хората, които работят в културния сектор, трябва да се имат предвид. Пример от Австрия. Всички центрове по а, професионална подготовка работят по тези въпроси съвместно с културни въпроси. Моля, кажете повече за това. Благодаря. Господин а, Абамонте или господин Мания. Благодаря всъщност за това, че посочихте тази точка. Това за нас е голямо предизвикателство. Синергия между двете програми всъщност това е много ефикасен начин да се получат повече бюджетни средства, които оставят ограничени, въпреки че в някои отношения някои желаят да ги увеличат. Всъщност това е окоръжаващо в рамките на Европейската година. Ние смятаме, че от момента, от който проектът е ясен и трябва да се сподели от нашите партньори, е лес, лесно да се мобилизират средства и това е нещо, което може да се направи лесно в рамките на един проект като годината на културното наследство, но а, всъщност ние а, предвиждаме това за всички наши програми. В повечето правни основания ние се опитваме да включим кръстосани препратки от една компра... програма към друга, за да можем да гарантираме синергиен ефект. Właśnie o to mi najbardziej chodzi, aby te podstawy prawne w rozporządzeniu. Именно това е много важно, така че правното основание да е видимо. Информацията да достигне до потенциалните ползватели в максимално кратък срок, за да могат да планират. Всъщност това е нещо, което се опитахме да направим. Не знам дали е, всички познават добре правните основания, но ако потенциалните партньори по фонда, те е, ще трябва всеки път да въвеждат целите, които могат да бъдат изпълнени с други инструменти. Например, в рамките на Европейската година на културното наследство ние сме убедени, че културното измерение на културното наследство е нещо много важно и това е нещо, което трябва да се включи в следващата рамкова програма, която ще следва Хоризонт 2020. По същия начин нашите партньори, нашите колеги от Генералната дирекция, които се занимават с външни отношения, е, установиха, че програмата е ефективна по отношение на целите, а в е, правното основание е, на новите външни действия имаме и е, такава за културата. Но, както казвам, имаме правно основание, което ни позволява да направим това. И това е нещо, което ни струва много усилия и аз мисля, че можете да да намерите тук всички правни основания. Благодаря. Що се отнася до припокриването на различни програми, респективно възможността за ползване на различни програми за един и същи проект, като трябва да се знае коя програма е по-подходяща, дали Хоризонт или Творческа Европа, или структурен фонд, тук мисля, че е уместно да се поступи така, но трябва да се гарантира не този, който подава заявлението да трябва да а, се роби в европейски регламенти и директиви, а това да бъде направено или от комисията, или от националните агенции по девиза дали хоризонт сега е по-добрия вариант или не, или пък да се е, в, постави, е, да се подаде ново заявление е, и всъщност накрая да не се получи отрицателен отговор от хоризонт. В крайна сметка ние искаме да достигнем до нормалните хора, до малките културни инициативи и мисля, че не трябва да ги натоварваме с много бюрокрация. Ако наистина искаме препокриване на различни програми, връзка между тях, тогава хората, които ползват тези програми, трябва да могат да получават съответните помощи и да знаят коя е най-добрата програма за тях и откъде могат най-лесно да получат необходимото финансиране. Тук вече националните агенции трябва да свършат своята работа парламента, разбира се и комисията, защото при Хоризонт няма национални агенции, там уредбата е друга. Така че ми се струва, че тук трябва да се предприемат организационни мерки, за да се гарантира функционирането на всичко това. Михайла Шадрова. Je... Благодаря за изложението. Имам един, една бележка и два въпроса. Ние, разбира се, никога не сме удовлетворени от бюджето и, разбира се, трябва да го използваме ефикасно. Един, една бележка за вас за проучването. Вие поискахте да се водят по-демократични обсъждания. Вие аз лично мисля, че трябва да има и повече демократичен контрол върху споменатите актове. Първия въпрос, свързан с, с наследството. Мисля, е, трябва да оценя организацията на тази година, но това, което не ми харесва, е а, финансовата програма. Какво ще кажете вие защото имаше подкрепа за 9 проекта, които обаче не бяха балансирани в географски смисъл. Нямаше никакъв проект. А, имаше само един проект а, от а, Централна и Източна Европа, един унгарски проект. А, програмата за медиите, а, и а, действията в подкрепа на развитието на аудио изкуството. Дали можем да помогнем също така на а, кинообразованието, защото ако искаме да образоваме публиката, трябва наистина да я да работим чрез европейски програми, Lux Prize, защото имаме тази възможност, но не се възползваме от нея. Кинематографското образование е една страхотна тенденция, дали не може да се прецизира тази програма в бъдеще. Благодаря. Сега гледам наляво. Господин Легал, госпожа Лето, за кой желая да вземе думата? Моля. Uh, yes, sure. Very quickly, um, on the... Да, разбира се, съвсем набързо по демократичния дебат и демократичния контрол. Вие вероятно говорите за uh, делегираните актове и актовете по изпълнение. Накратко казано, това, което установихме в проучванията на Творческа Европа като програма, се разви в продължение на 20 години. При това се разви много положително европейското културно наследство и годината за това наследство е много добър пример. А, и е, ние искаме да гарантираме тази възможност да бъде гъвкава, а, макар и да се запазят някои ограничения. Това е едно. Разбира се, също така трябва да се гарантира съществуването на механизма за съвместна работа на комисията и парламента по тези цели и да се осигури съвместен политически е, е, е, политическа тежест, която да се използва, като например Европейската музикална програма, съвместните инициативи, парламента подготвя действията, комисията ги прилага. Именно затова прилагаме предлагаме това да, да залегне с повече делегирани актове и съвсем ясно да се покаже видимостта и да има също така и повече демократичен контрол върху дебата. Това е нашата позиция. Благодаря. Ние ще приемем това предложение. Искаме повече делегирани актове и по-малко актове за изпълнение. Господин Мание по културното наследство и след това господин Абамонт. По въпроса на госпожа Шойдрова за проекта за сътрудничество по време на Европейската година. Са имаше само един проект, който беше ръководен от държава от Централна Европа. В другите проекти обаче, както вие посочихте, има участници, има такова неравновесие, признавам това. Но тук има, също така трябва да се отчитат участниците и координаторите. Трябва да реагираме много бързо на, на предложението нямахме достатъчно време за подготовка и е сигурно, че основните проекти идват от партньори, които вече имат опит. Аз разбира се признавам доброволно, че нещата не бяха напълно удовлетворителни и е, може да се успори качеството на някои от проектите. Това исках да кажа за Европейската година за наследството. Благодаря, господин Абамонте. Благодаря за въпросите. Те дават възможност за по-добра интеграция между двете програми. Продължаваме да подкрепяме филмовото обучение има един апел за октомври да се създаде каталог на европейското наследство, който ще може да бъде предоставен на максимален брой средни училища, например сътрудничеството, което ще осъществим в подкрепа на създаването на каталога. Мишел ще ни предостави педагози, за да се възползват бенефициентите максимално. В общи линии, краткият отговор на вашия въпрос е, че филмовото образование ще продължава да се радва на нашата подкрепа. <clears throat> Е, Благодаря. Благодаря ще кажа, че днес трябваше да се направи синтез на всичко, което беше казано. Един увод, който представя направените научни изследвания, обсъждата по културата, трябва да бъде по-добре финансирано. Тук се сблъскваме с тавтология, но има политически проблеми и сме съгласни. Трудно преминава посланието във връзка с иновациите, платформите, съдържанието, повече видимост, международни дейности. Това са думи, които можем да наредим една след друга, но ако няма начини, с които да можем да си помогнем, в близкото бъдеще ще видите някои програми, ще получат увеличение, но това ще бъде за сметка на други. И ние пак сме в задънена улица. Трябва да привлека вниманието ви върху следното. Измерване на въздействието. Това може да се направи чрез определени показатели, някои от които са ясни, докато други в културата, например, които са свързани с броя потребители, не са толкова ясни. А ако нямам други инвестиции, а, това, което каза госпожа Ливацка, аз, ако направя това, ще подкрепям днешната ситуация. Ние няма да бъдем в състояние да имаме стимули за по-нататъчно културно присъствие културна дейност на европейско равнище. Казвайки това, осъзнавам, че това е нещо, което е отразено и в творческата промишленост на Европа. Това, което прави правното основание оперативно е много важно, иначе всичко ще бъде заделено улица. Сега преминаваме към заключителния кръг. Господин Мания, господин Монте, ако искате да добавите нещо? Не? И отново всички коментари, които говорят, е, че търсенето не е достатъчно, е музика за ушите ми. Да, това ние е, направихме по-голям е, бюджет, предвидихме по-голям бюджет и нека да се борим заедно за повече. Ми добре, ще направим това. А, всъщност искам а, да получа отговор на инструментите, ако обичате. Какво ще направите в близкото бъдеще, за да може да направите правното основание оперативно с инструменти, че нищо няма да се случи. Казвам го съвсем открито. Какви... Това за програмите разбрах нашата комисия е много свикнала с открити изказвания. Иска ли някой от комисията да отговори? Правното основание е основният договор на програмата, която, е, дава параметрите, колко средства можем да изразходваме. Това са инструментите, но не можем всичко да включим в правните основания. Това е едно, един юридически инструмент, а не оперативен. Оперативните инструменти са насоките за всяко действие, които трябва да бъдат опростени и които описват начина по който се извършват тези оперативни определени действия и за да се даде на програмата гъвкавостта, която е нужна, нейната приспособимост към обстоятелствата, ние имаме годишна работна програма, в която всичко е дадено оперативно, включително а, офертите и така нататък. Всичко това дава и предимства и недостатъци. Недостатъците нещо, с което се сблъскваме всяка година и може малко да ги намалим. Също така можем да гарантираме доброто финансово управление на програмата. Това е абсолютен императив на комисията. Вие знаете, че комисията а, дава отчет на парламента, на сметната палата, и се виждат и измамите, и лошото управление. Това, с което се ангажирахме, е да намерим по-добро по-добър баланс между дейностите на доброто управление и осъзнаваме, че програмата в сегашния вид функционира малко дълго, но винаги сме запазили а, нашето добро отношение към нашите приоритети. Това са отговорите. Правната основа е опростена, тя по-кратка от предишната, ги общата политика на комисията, за да може програмите да бъдат по-стегнати, по-компактни, така че да може да се фокусират върху приоритетите и да имате всички документи, които правят тези приоритети по-оперативни. Ако ми позволите, не съм сигурен дали разбирам въпроса, каза господин Абамонте. А, тук а, имате неща, които работят добре. Имате безвъзмезна помощ, грантове. А, не се говори в микрофона. Господин Абамонте първо говори, след това тога и ти. Да, определено. Аз не разбирам въпроса. Ако не разбирам въпроса, няма да мога да дам отговор. Добър отговор. Така че, ако можете да ми повторите въпроса. Силвия, извинявайте, понякога на различни езици не може да се разбере, И сега нека да се опитам да ви обясня. Мисля, че последното нещо беше пояснено много по-добре. Е, ние не получихме удовлетворителен отговор. Очевидно, правните основания твърдят, че ще има такива съюзи. Това е много важно да се проучи но имаме и допълнителни ресурси, особено за културата, които бяха премахнати поради намесата на други програми. Не може да се каже, че ще има контакт между тях. Първо трябва да бъдете по-смели с правната основа, да говорите с други генерални дирекции, да ги вместите в регламентите, да се види какво може да се направи в конкретни сфери, а, дали хората, които са любезни с нас, всъщност ще свършат работата. В противен случай ще се случи следното. Ще имаме 12 действия, които ще трябва да бъдат приоритизирани, защото ако няма достатъчно пари, тогава ще видим централни действия, конкретни дейности, трябва да има и кластери на ресурси. Тук говоря на, за културата, не толкова за медиите. Има показатели, които са напълно отсъстващи и това трябва да се направи. Благодаря, казва председателката. Благодаря. По тази точка ние ще трябва да проведем повече дискусии и е възможно по нашите изменения да се опитаме да внесем някои подобрения с надеждата съветът да ги одобри. Т.е. да последва нашата идея. Сега искам да изкажа най-сърдечна благодарност както на нашите двама експерти, за това толкова полезно изследване. По изказванията вие видяхте, че ние сме прочели проучването не само внимателно, но смятаме да го включим в нашата бъдеща работа. Благодаря ви. Благодаря и на господата Мапамонте и Мание за това, че бяха на наше разположение днес за въпроси и приемам, че ние ще останем във връзка с вас, за да можем да направим програмата по-добра, отколкото и без това е. И е, това, че се борим общо за едни и същи цели. Това е ясно, но това е не толкова въпрос на комисията, по-скоро на държавите членки, доколко са готови да отворят портмонетата си малко по-широко, отколкото до сега. Ще видим какво ще се получи накрая. Радвам се на бъдещото ни сътрудничество и пожелавам преди всичко на нашия докладчик и на докладчиците в Сянка – много късмет, много успех при работата по този проект за регламент. Разбира се, ние ще се върнем към него. Благодаря ви най-сърдечно. И ми остава само да ви съобщя. Нямам нищо включено в точка разни, така че искам само да ви съобщя, че следващото заседание ще бъде на 11 юни от 9 до 12.30, от 15 до 18.30. Искам да припомня, че е, на 11 юли след обед ще имаме изслушване по културния дневен ред и ще, по културната програма и ще се радвам да видя повече депутати, отколкото днес. Е, просто имайте предвид това. Благодаря най-сърдечно на преводачите които дори два часа по-рано ще си тръгнат и се надявам, че днес няма да бъдат е, повече задължени да извършват своята дейност, така че е, пожелавам ви приятен ден.